I think we can start. Уважаеми колеги, мисля, че можем да започнем. Добър ден отново на всички. Приветствам ви на това заседание. Виждам, че няма много хора, очевидно. Личи си, че идва лятната почивка. Сега ще обсъдим доклада по собствена инициатива на господин Поремба. Темата е подобряване на свързаността и достъпността на транспортната инфраструктура в Европа, Централна Европа. Благодаря ви. Днес за втори път обсъждаме този доклад в нашата парламентарна комисия. Това е доклад, който е посветен на подобряването на свързаността и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа. Това означава източната част на Европа и всъщност Европа. Искам да кажа, че съм много благодарен на всички вас, които толкова активност сте работили, продължавате да работите в Комисията по транспорта. Благодарение, благодарение на вашите изменения докладът бе подобрен. Отчетох вашите препоръки, предложения и много благодаря на всички, които изпратиха своите предложения, защото това ми позволи да подобря своя доклад и той сега вече е много по-стратегически по своя характер, отколкото преди. Това е стратегически документ, който ясно посочва предизвикателствата пред Европа в областта на транспорта. Тези предизвикателства не са някаква празна дума. Наистина тези предизвикателства могат да доведат до сериозни проблеми и наистина за това вашите изменения са много полезни, за да можем да отговорим на тези предизвикателства. На заседанието на координаторите и с другите политически групи вече обсъждахме компромисните изменения. Планирам още през септември да се състои поредната среща на всички, които работят по този доклад заедно с мен. Наистина, консенсусът, компромисът по този доклад надхвърля границите на политическите групи. Необходимо е да се дефинират стратегическите цели за развитието на транспорта в Европа. Няма да искам да повтарям това, което вече казах по време на първото заседание, когато представях доклада си. Днес искам да чуя вашите мнения, вашите изказвания. Разбира се, в контекста на вече внесените изменения. По този начин ще мога още по-добре да отразя вашите предложения, вашите изменения в моят доклад. За това ще се радвам да чуя вашите предложения, мисли и ще се постарая да ги отразя в моят доклад, защото смятам, че това трябва да бъде стратегически документ и за парламента, и за Европейската комисия. Благодаря ви. Следващия оратор. Господин Дели. Да, проекто текста вече беше добра отправна точка и текстът се подобри още повече благодарение на добавяне измененията от страна на колегите. Искам да благодаря и на господин Поремба, и на докладчиците в Сянка за много доброто сътрудничество. Наистина имахме много добро заседание на докладчиците в Сянка с докладчика. Разгледахме всичките евентуални компромисни изменения с нетърпение. Очаквам следващата ни среща след лятната почивка, за да продължим работата ни и да продължим с графика и на 26 септември гласуването да се извърши в Комисията по транспорт. Ясно е, че инфраструктурата в държавите членки от Централна и Източна Европа е важна тема, защото след повече от 10 години членство в Европейския съюз все още има какво да се направи в нашите държави. Необходимо е да се мисли за транспорта заедно с инфраструктурата. Следва обаче да се отбележи, че държавите членки, развивайки своята инфраструктура, по този начин подпомагат и други държави членки. Това е благоприятно за всички, защото не можем да постигнем реални транспортни коридори без общи инфраструктурни проекти и инвестиции. Важно е да бъде решен проблема с тесните места, особено при трансграничното преминаване. Трябва да се помисли за ролята на Вия Карпатия, Вия Балтика и Рейл Балтика също така. нека да не забравяме и за Западните Балкани. Също така ясно е, че от финансова гледна точка всички държави членки от Централна и Източна Европа не могат да осигурят тези средства изцяло. Затова са особено подходящи от тези текстове, които призовават за финансиране на различни проекти в областта на свързаността и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Сична Европа. Надявам се, че ще имаме приятна лятна почивка, не на последно място и защото сме постигнали голям напредък. Благодаря ви, господин председател. Преди всичко, благодаря на господин Поремба за този проект доклад и за доброто сътрудничество, което имахме. Също така благодаря и на останалите докладчици в Сянка, защото работата ни беше много конструктивна. И накрая искаме да одобрим един стратегически документ – по този начин ще изпратим ясно послание до комисията да обръща повече внимание на централно источна Европа и на развитието на инфраструктурата в този регион. Самият факт, че са били внесени 200 изменения, доказва, че инфраструктурата в Централна и Източна Европа се разглежда като важен въпрос. И това е важно не само за Централна и Източна, но и за цяла Европа. Защото транспортът и инфраструктурата за транспорта са сърцевината на европейската економика. Ако не развиваме транспорт и транспортната инфраструктура, няма да можем да имаме силна економика в Европа. Що се отнася до измененията, може да се каже, че те се съсредоточават върху средните, средните важни елементи необходимостта от една цялостна и всеобхватна стратегия за развитието, която отчита всички видове транспортна инфраструктура. Тази стратегия се основава върху развитието на всички видове транспорт и осигуряване на свързаност между държавите членки. В този смисъл се говори за необходимостта от осигуряване на реално работеща транспортна европейска мрежа. Трябва също така да се отчита и разширяването на тази мрежа, така че да обхване всички региони на Европа. Също така важно е да се обмислят нови маршрути, включително и връзката с Западните Балкани, както и с Централна Азия. Също така много е важно да се обърне внимание на Дунавския регион. Много е важно да се развива транспорта по вътрешните водни пътища. Това е нещо, което ще реши и много проблеми с опазването на околната среда. Има много изменения и от нашата група и други групи, които говорят за използването на финансови инструменти, съчетани с различни други инструменти за финансиране на нивото на Европейския съюз. Също така сред тях е и участието на частния сектор. От друга страна, колегите от социалистите, демократите и много други колеги мисля си, че са съгласни с това, че държавите от региона имат нужда от техническа помощ от страна на Европейската комисия при изпълнението на проекти, които се финансират от европейски фондове. Затова има много изменения, чиято, чиято цел е да се гарантира високото ниво на качеството и развитието на транспортната инфраструктура и също така много ме радва, че измененията от нашата група и други групи, свързани с туризма, са включени в компромисните изменения. Смятам, че е много важно да се признава ролята на туризма, важната роля на туризма. Важно е да се развива политика, която е насочена към развитието на туризма. Разбирам, че трябва да сближим нашите позиции. Вече има някои компромисни изменения, които са формулирани. Обеден съм, че в края на кращата ще има един документ ценен и за парламента, и за Европейската комисия. Благодаря ви. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. U ime izvjestitelja u sjeni ALDE grupe gospodina Teličke želim zahvaliti. Благодаря ви. От името на господин Теличка от групата АЛДЕ бих искал да благодаря на докладчика за добре свършената работа, за добрия доклад и за добрите компромисни предложения. Членове на различни групи внесоха голям брой изменения. Виждаме, че текстът може да бъде подобрен чрез включване на тези изменения. Призовава колегите да подкрепят следното. В точка 9 следва да се казва за това, че не само комисия трябва да погледне, но че комисия трябва да отчете мрежата ТНТ на Западните Балкани и да се разширява и да се доразвива тази мрежа. Това въжи също така и за източните съседи на Европейския съюз, например Украина. Цифровизацията на транспортните мрежи – е нещо, което ви моля да подкрепите като идея. Има изменение, което посочва необходимостта да се подобри мрежата на железопътните линии и да се въведе напреднала система за управление на трафика. Има споразумение от 1964 година за корабоплаването по река Дунав. То е вече остаряло и то не позволява пълноценно да се използва реката Дунав. Трябва да помислим как да подобрим възможностите за корабоплаване по Дунава чрез преразглеждане и ратифициране на новото ли преразгледно споразумение. Благодаря ви с нетърпение очаквам продължаване на работата по септември. Обеден съм, че този доклад ще бъде успешен. Благодаря ви. И аз искам да кажа, че наистина, че споразумението 64-та година по реката Дунав трябва да се преразгледа ситуацията, значително се промени от тогава насам. През 1964 година аз лично плувах по Дунава и тогава имаше много големи кораби, които плуваха. Преди три години пропътувах по Дунава 100 км и видях много малко кораби. И бях и в Братислава и там не видях, докато бях няколко дни там, не видях нито един голям товарен кораб. Също така в Германия имаше идеи за построяване на канал, свързващ с Дунава, но тогавашният министр на транспорта каза, че това е абсурд, защото е много ниско нивото на корабоплаването по Дунава. Така че трябва да отчитаме това, че вътрешните водни пътища през последните 10 години или повече са се използват все по-малко и по-малко. В момента Например, използването на Дунава през последните 10 години се е съкратило десетократно. За Райн показателите са по-низки, но така или че също има намаляване. В Германия има хора в Министерството, които се занимават с вътрешни водни пътища. Те са много активни. Разбира се, аз съм за това да се инвестира в вътрешните водни пътища, но трябва корабите да се приспособяват към реките, а не обратното. Няма нужда от много пари. Необходима е политическа воля. И сега, като говорим за балканските държави, като помислим за връзката с западната част от Европа, говоря вече за Европа на запад от Братислава, това, което е необходимо е да се подновят маршрутите, които са били затворени, когато беше паднала желязната завеса. Така че трябва да свържем Западните Балкани с останалата част на Европа, трябва да помислим какви връзки трябва да създадат между различни региони в Европа. Господин Ван Дакам. Благодаря ви, господин председател. Имаме време и с госпожа Дали бяхме в Роттердам и говорихме говорихме за разширяването, удълбочаването, драгирането на Дунава. Сега в момента сме на етап, когато се формулират измененията и компромисните изменения. Би било добре докладчикът да говори за възможността на за дрегиране на Дунава като инвестиция. Изменение 46. Сред авторите на това изменение е госпожа Грапини. Говори се за множеството от проекти ЕФСИ, насочени към източна и централна Европа. Тук се обръща внимание на проектите, финансирани по ЕФСИ и понякога се наблюдава една такава тенденция, че смята, че Източна Европа живее от дългове. И за това трябва да се наблегне на финансирането по ЕФСИ. Благодаря ви. Благодаря ви. И аз преди всичко искам да благодаря на господин Поремба за доклада, който според мен е много важен. Бях докладчик Сянка по Бялата книга за транспорта. И имаше призив там за създаване на равнопоставеност, така че да има еднакво качество на транспортната инфраструктура между държавите от Западна и Източна Европа. За съжаление, в окончателния вариант на Бялата книга тази идея не беше представена, но се радвам, че сега тя е застъпена в доклада. Много се радвам, че доклада посочва необходимостта от развитие на корабоплаването по вътрешните пътища. Важно е да се говори не само за Дунав, но и за Елба. Наистина, много добре би било, ако дойдете в Чешката република през септември, за да се запознаете с ситуацията на място. И че Нека не забравяме, че е много важна ролята на железопътния транспорт, когато става дума за висококачествена инфраструктура. В този регион има нужда от високоскоростни, качествени влакове и инфраструктура за тях. В доклада се говори, но според мен не е достатъчно за координацията и сътрудничеството между държавите членки при подготовката и планирането на трансгранични връзки, така че тези трансгранични връзки да бъдат целенасочени и да се изпълняват по график, така че да имаме реални резултати в разумни срокове. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Давам думата на комисията. Uh, Председателю, уважаеми депутати, приветстваме доклада на Пореба и докладчиците в Сянка. Съгласни сме с казаното за региона и потребностите на този регион. Фокусът върху оперативната съвместимост и РТМИ също е много важен. Моля ви, не го превръщайте в доклад, който да се занимава с конкретни проекти. Те са създадени, за да има една обща рамка за изграждане на инфраструктура в цяла Европа, която до 30 година ще създаде една истинска мрежа във всички региони. Нека кажа няколко думи в отговор на изказванията на депутатите. Инструмента за свързване на Европа, СЕФ, Държавите членки, регионите участват. 6 от държавите членки е, в този плик го използват 100% в първите два кръга събирания на проекти. Малко над 1 милиард тази година ще бъдат е, разпределени. Ще дойда пак, за да ви кажа кога ще стане 1,1 милиарда, както казах. за държавите от тази част от средствата. Чудесно се освояват средствата, тези 11,3 милиарда до края на годината, като трябва да бъдат освоени, се надяваме да бъдат освоени. Някои членовете тук казаха, че тези държави трябва да търсят възможности в ЕФСИ. Те могат да използват ЕФСИ. Ще отидем във всички държави по Кохизионния фонд тази есен, за да им помогнем да приложат ЕФСИ проекти. Това може да стане за определени проекти, може да са магистрали, може други. Освен това, имаме нужда от стабилност. Не е нужно да се включват списъци с а, проекти, имаме достатъчно дълги такива и са необходими две финансови рамки, за да се приложат всички проекти, които имаме затова е нужно да има приемственост до 27 година. Прекалено често ни критикуват, че променяме постоянно приоритетите и че инвеститорите не могат е, да ни проследят толкова бързо ги променяме и затова няма прилагане. След това коридорите. Госпожа Синалова говори за това, за координацията и сътрудничеството. Имаме кор... коридори от север на юг, от изток на запад, тези коридори са факт. Благодаря ви, че гледате сериозно. Видяхме работните планове в Роттердам и се надявам вашата комисия да проведе одит е, по втория план за работа. Част от елементите, одобрени от парламента и от държавите членки, вече са много важни. Вил Ван Декамп, и искам да отговоря на него и на докладчика. Драгирането може да бъде съфинансирано. Не годишното драгиране, а условията за драгиране могат да бъдат включени. Това ще помогне на река Дунав. Да, председателю, прав сте. Не трябва навсякъде да се залагат най-високите условия. Може да се намерят добри решения и за Дунав, за плаваемостта на Дунав. Това е председателю. Ще проведем нови дебати през септември и ще използваме доклада ви оптимално. Благодаря. Und jetzt nochmal Thomas И аз ви благодаря. Господин Поремба. За... Благодаря. За изказванията аргументите, които повдигнахте, ще бъдат много полезни. Ще ги взема предвид, когато подготвим компромисните изменения. Този доклад има няколко цели. Една от тях е да подчертае значимостта на инфраструктурата в източна Европа и ролята най-вече на безопасността в този регион. Исках също да посоча, и съм го казвала и друг път, че това е важен сигнал, който трябва да се изпрати от страна на Европейския парламент. Една по-добре свързана Европа, една по-безопасна, по-сигурна Европа. Благодаря на представителя на комисията за информацията, която ни предостави. Е, ако ми позволите, ще се свържа пряко с вас, е, за да можем да обменим информация и за да мога е, да включа информацията и в доклада си. Нещо, с което не съм съгласен обаче. Не мисля, че съм прекалено подробен и че не трябва да бъдем, да не влизаме в подробности. Този доклад е, цели да представи някои стратегически цели, за да се изправим пред предизвикателствата на Съюза в транспортната сфера. И следователно аз се опитах е, да посоча конкретни проекти, е, които ние, като европейски парламентаристи, бихме могли да разгледаме и които бихме могли да помогнем, тъй като това са проекти от интерес за целия Европейски съюз. Отново ви благодаря. Благодаря на Клод, всички други докладчици в Сянка. Благодаря на господин Крамер за отличното сътрудничество. Убеден съм, че през септември, когато се видим, ще сме си отпочинали и ще подготвим един доклад който ще бъде стратегически документ за транспорта в Европа. Благодаря. Äh, Благодаря. 26 септември е гласуването. Преди да преминем към следващата точка от дневния ред, трябва да направя пауза. Чакаме оратор. Ще подновим работа в 4 часа. За съжаление, Кристофър Форд си тръгва. Седем години работи в нашата комисия и отличен опит трябва да кажа, че беше чудесно да работим с него. Съжалявам, че си тръгва. Благодаря за работата ти тук. Всичко най-хубаво, успех в комисия Темпл, където отиваш. Нещата се надявам да продължат по същия начин, но мисля, че от името на всички, които са работили тук, можем да ти благодарим. Благодаря. Pause, damit... И така. Um ще направим пауза, може да пием кафе и в 4 часа ще подновим работата си. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe... Уважаеми дами и господа, да, добре дошли в останалата част от последното ни застание преди лятната отпуска. Имаме обмен на становища за използването на фондовете за финансирането на инвестициите в туризма. Преди да започне дебата, искам да кажа, че Темата много ни радва. Един въпрос, който почти винаги на всяко заседание възниква. <clears throat> Колко средства могат да се заделят за туризъм? Средствата са скрити в структурните фондове, т.е. не са пряко видими, няма а, такава бюджетна функция. Средствата се дават на държавите членки, държавите членки отговарят за разходите и за администрирането на средствата. Трудно е да се проследи използването на тези средства, и да се види ефективно и ефикасно ли се разходват те по отделните мерки. Достъпът до средствата на Съюза е много по-лесен за големите играчи, отколкото за малките. 90% обаче от туристическите дружества са средни, малки или микропредприятия. Те са тези, които създават работните места. Парламентът е, призовава многократно за бюджетна функция за туризъм и разходи в сферата на туризма, но, за съжаление, без особен успех. Това ще подобри видимостта. Новата финансова а, рамка има нова процедура, оперативните програми. Оперативните програми са основните за освояването на средства в регионите най-вече. Обеден съм, че ще има въпроси по тази тема. Ще бъде интересна, предполагам, дискусията. Колегата, който отговаря за туризма, за съжаление, господин Олиели, го няма. Три кръга сме планирали. Дискусионни всеки оратор получава 5-6 минути и след това ще има общ дебат. Първи е господин Волф от Digi Regio за инвестиционните и структурни фондове. Заповядайте, господин Волф. Благодаря, председателю. Добър ден, дами и господа. Искам да кажа, че много се радваме на днешната среща за достъпа до финансиране в сферата на туризма. трябваше да е със специализираната група за туризъм на парламента. Нека да кажа няколко встъпителни думи за туризма и за това как го включваме в регионалната политика. Първо, туризмът е изключително важен като економически двигател в регионите на Съюза. Това е голям сектор. Както знаете, важно е да се подчертая, че е по-голям от хранително-вкусовия, от химическия сектор, от автомобилостроенето, той е част от... Той отговаря за 9-10% от работните места също така. Също така, що се отнася до работните места, също е много важен, тъй като може да даде работа на младите хора, да излязате за първи път на пазара на труда. Що се отнася до дружествата, както казахте и вие, е изключително важен за малките и средни предприятия, начинаещите предприемачи най-общо. Важен е за регионалното развитие също, защото се поставя фокус върху конкретните градове, места, региони, културата, историята, природата. И тук фокусът също е върху устойчивостта, т.е. да се опазят всички тези ресурси, които споменах. Друг компонент, който е много важен, е, тъй като той допринася за регионалното развитие. Освен, че е важен в високо развитите региони, столиците и така нататък, е, много често е източник на развитие в периферни или по-изоставащи райони, е, където, да речем, природата е по-скоро привлекателната сила. Що се отнася до финансирането, което обсъждате днес, това финансиране, свързано с туризма, е в точката едва ли не разни в периода 14-20, като разгледаме средствата. Около 9 милиарда в Фонда за регионално развитие са средствата. Тази сума се увеличава, тъй като има и финансиране от публичните власти. Ние искаме и кредити, както и други видове инвестиции да бъдат задействани, особено части, така че сумата е много по-голяма, тъй като това е чисто просто лостови ефект. Това е за туризма, но има и много инвестиции в други сфери, най-вече в инфраструктурата, транспорт, цифровата инфраструктура, те допринасят за туризма и във връзка с нови продукти, нови услуги и подкрепа от МСП. Така че общата сума е много по-голяма от тази сума, която е записана в това бюджетно перо. Разбираме обаче, че има проблеми. Искаме да се приложат тематичните цели, които не са специфични за отделните сектори и те могат да допринесат за туризма, да засилят е, научно-изследователската дейност, МСП, околната среда. Освен тематичните цели, трябва да знаем, че половината средства са за опазване на околната среда, опазване на културата, културно-историческото наследство, и конкурентоспособността на МСП. Друг фокус поставяме е не само върху това как туризмът може да извлече полза от инвестициите в тематичните цели, но и що се отнася до подбора на проектите. За какви проекти говорим, например, и искаме туристическите продукти да водят до устойчив туризъм. Искаме новаторски подходи, разширяване на видовете клиенти, нишовия туризъм. Туризма трябва да допренесе също за удължаване на сезоните. Туризмът също трябва да извлече полза от цифровата програма, маркетинга, достъпността и така нататък. И в заключение, председателю, ще кажа, както знаете, че направихме експост оценка на последния период. Става дума за финансирането за култур... на културния туризъм. Доста заключения направихме за това как трябва да се работи. Едно от най-важните е оптимална степен културата и туризма да влязат в перспективите, например интелигентната перспектива или интелигентната специализация като подход, все повече на изследователска дейност, връзката с бизнесите, с услугите, с стоките, устойчивата перспектива. Още един момент, който е много важен след тази оценка от инвестиции в инфраструктура, трябва да инвестираме сега в мека инфраструктура, както го наричаме ние, т.е. да се изграждат познания и умения. И третото ни заключение е практическо и то е свързано това да привлечем операторите, дружествата в сферата на туризма. За нас е предизвикателство разпространяването на познания сред нашите партньори. Надявам се всички партньори в тази сфера да могат да направят това. Благодаря. Следващият оратор е господин Жил Тетр от кабинета на Юрки Катайнен. Той ще говори за инвестиционния план на инвестиционната банка. It... Благодаря ви, благодаря за поканата да вземем участие в е, днешното изслушване, което за нас е много важно. Ясно, че трябва да положим усилия, за да гарантираме, че всички възможности по плана за инвестиции са, се разбират добре. Преди да в подробности на презентацията ми, смятам, че е важно да уточним. Не бива възможностите в, в инвестиционния план да не се разделят в отделни категории от възможностите по структурните фондове. Те са напълно съвместими. В момента работим за опосяване на процедурите по съвместяването им, им и дори работим по първите проекти, които ще бъдат съфинансирани и от а, плана за стратегически инвестиции и по иновативен начин от структурните фондове, което е много важно уточнение. На второ място, противно на някои твърдения, могат да се финансират не само големи проекти. Има два инвестиционни аспекта. И в по двата инвестиционни пакета могат да се финансират проекти, свързани с туризма. По инвестиционният пакет е свързан с иновациите. Има възможност за групиране на проекти, за създаване на тъй наречените платформи за инвестиции, както са, както са познати в регламента, което значи, че се събира един рамков кредит, който улеснява инвестирането в тази група проекти от страна на ЕИБ. Като цяло, мисля, че доста активно насърчавахме този вид иновативни инвестиционни структури, като страни в Кипър, например. Ако, например, искате да съберете няколко различни инвеститори, които искат да се занимават с модернизация с цяло повишаване на енергийната ефективност, те могат да обединят проектите си по този начин да имат по-лесен достъп до възможност за финансиране по фонда за стратегически инвестиции. Но също така, както знаете, в сектора на туризма има много МСП и е много важно те също да имат възможност финансиране за инвестиционният, по инвестиционният план в рамките на АИБ. Тоест, ясното послание, което искам да добавя е, че има възможности. Тези възможности са напълно съвместими с структурните фондове какъв е проблем, с който ние сме се сблъскваме при насърчаването на тези възможности? На първо място техническата помощ, която е нужна, за да се гарантира финансирането тези, тези възможности, т.е. да се обясни на собствениците, на предприемачите, че има такива възможности и те могат да се възползват от тях. Това е много важен план и за това в рамките на инвестиционния план създадохме тези европейски информационни хъбове за инвестиции, които се финансират основно с обществени средства и с много малки такси от страна на предприемачите. Те играят останска роля и могат да им помогнат при изготвянето на проектите и да ги посветват откъде могат да търсят финансиране за тях. Създадам също така и портала, Европейския портал за инвестиции, който е обществено достъпен вебсайт, вебсайт който за нас е един вид агенция за познанства между предприемачите и частни инвеститори. Тоест, всеки предприемач, който има добър план иска да го финансира, и търси за частни инвеститори, може да публикува своето предложение на веб сайта ни. Същото възможност имат и предприятията от сектора на туризма. И затова е много важно да привлечем и такива проекти. Проекти от сектора на туризма, тъй като в някои държави членки туризма наистина взема много важна част от економиката. И ако инвестираме в правилната инфраструктура, можем да постигнем и много по-ефикасни резултати. Благодаря ви. Много ви благодаря. Sí, gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател, за възможността да мога да се изкажа. Искам да кажа, че говоря от името на колегата Клаудия Монтеро де Агиюар – е, тя има други ангажименти и ме помоли да говоря и от нейно име и да обясня нейната позиция. Европейският съюз е дестинация номер едно за туристите от цял свят. Според нас, ако не се предприемат мерки, ще видим, че ще изгубим пазарното си присъствие в момента намалява присъствието на пазара на туризма в Европейския съюз на глобалните пазари. За това е необходимо от решаващо значение даже да има инвестиции. Европейският туристически сектор трябва да се обновява и да отговаря на тенденцията на пазара. Трябва да се обърне внимание на такива дейности като инфраструктура, транспорт, нови технологии и, разбира се, цифровизацията, обединяване на ресурсите и отчитане на промяната в климата. В условията на економическата и финансова криза се наблюдава значително намаляване на инвестициите в този сектор. Освен това, поради ограничение на бюджетните разходи, виждаме, че намаляват инвестициите в инфраструктурата и за подпомагане на МСП. Европейския съюз започна с план за инвестиции за Европа и с ЕФСИ. От друга страна, с цялостния бюджет на Европейския съюз за периода 2014-2020 година Държавите членки изпълняват многогодишни програми, които са насочени към обновяване на инфраструктурата. Туристическия сектор е от ключово значение за възраждане на растежи и създаване на работни места в Европа. За това е важно да бъдат използвани всички благоприятни възможности и необходимо да създаде необходимо необходимата, подходящата правна уредба, за да се насърчава развитието на туристическия сектор в Европа. Остават обаче много предизвикателства. Необходими са инвестиции в туристическия сектор, но също така е важно комисията да осигури не само тези инвестиции, но и възможности за обмен на добри практики. Отправим следните препоръки. Европейската комисия в програмата Косме говори за ангажимент спрямо туристическия сектор, обаче финансирането намалява значително. Това е много вредно за сектора. Кои са сложностите пред достъпа до финансиране по плана Юнкер? Вече говориха за това и нашите оратори, които са поканени тук, но е важно да се даде отговор на всички тези въпроси. И разбира се, нашето сътрудничество ще продължи и ще бъде конкретно и плодотворно. Благодаря на всички. Danke sehr, Jill Evans. Thank you, Chair. Thank uh, the speakers um, as well. I think. Госпожа Еванс, благодаря ви, господин председател. Благодаря и на гостите ни. Много интересни бяха разискванията в работната ни група по туризма и се връщаме на едни и същи въпроси. Спомена, ти бяха възможните за инвестиции в тъй наречената мека инфраструктура, да се съсредоточим повече върху културния туризъм и т.н. нататък. Но нещо, на което ми привлече вниманието в последващият доклад е наличието на много инвестиции в градските райони, а не по-малко инвестиции в селските райони. Аз представлявам Уелс, където по принцип има повече селски райони, като цяло има по-малко инвестиции в инфраструктурата и комуникациите. Ето защо смятам, че и селските райони би трябвало да се възползват от засилени инвестиции. Исках да обърна внимание и на този факт и да ви попитам как може да се намери някакво решение. А от гледна точка на МСП се питам как комисията може да обърне повече внимание и да привилегирова МСП при кандидатстването за финансиране. Спомена се ФСИ и таксата, която може да се, да се да платят МСП, за да получат консултации. Тя твърди, че тази такса не е висока, но дали наистина така може да привлечем МСП, защото, както знаете, те много често се сблъскват с много сериозни трудности в економиката като цяло. Така че се питам дали има някаква възможност Европейската комисия да насочи тази подкрепа конкретно към МСП и да им помогнат да изготвят своите кандидатури, независимо дали ги правят индивидуално или в група с други МСП. Благодаря ви, Ние Нилсън има думата. Благодаря ви. според мен най-важното, което можем да направим на европейско равнище, ако искаме да насръчим а, растежа в сектора на туризма, е да разработим допълнително политиката на сближаване, тъй като именно чрез политиката на сближаване може да се използва структурните фондове, а и основното преимущество на политиката на сближаване е, че тя работи въз основа на подхода отдолу нагоре. Така че ако искаме в а, стратегията ни за развитие да поставим туризма в основата и да създадем економически растеж и работни места, в такъв случай тази същата стратегия трябва да е в основата на програмирането по структурните фондове в съответният регион. И аз с гордост мога да дам пример с а, в Швеция в това отношение. От 90-те години насам сме се съсредоточили върху туризма като водещ фактор. Използвахме средства от регионалните фондове в подкрепа на проекти за туристически дестинации, е, различни предприятия се обединиха, за да разработят цялата тази туристическа дестинация с финансиране от страна на местните регионални власти. А също така използвахме и средства от социалния фонд, които могат да се използват за придобиване на съответните умения. Транспортът също е важен за превоза на пътници, на туристи, но, а, за цел... но трябва да всичко да спечелите участието на населението на регионално равнище. Това може да се постигне чрез подхода отдолу нагоре. И из коларите на парламента тук а, се чуват а, гласове в подкрепа на премахването на политиката на сближаване. Но би трябвало да направим точно обратното. Ако искаме да насърчим туризма, трябва да се засълчим върху местните регионален подход. Така най-добре се насърчава туризма. Thank you, Chairman, and thanks to the two, two presenters. Госпожа Клун, благодаря, господин председател, благодаря и на двамата ни гости. Мисля, че нееднократно сме обсъждали темата и всички сме съгласни колко важно е туризма, включително и по отношение на заедостта, особено в някои специфични региони и особено за младите хора. Благодаря ви за обяснението за стратегическите фондове и как може да се напредне през следващия програмен период. Първо искам се спра на културния туризъм. Мисля, че в Европа като цяло имаме богат опит в това отношение, защото всеки регион цени своето културно наследство. Но от гледна точка на рекламата, може би, е, може да, да постигне добри резултати при представянето на Европа като интересна туристическа дестинация от културна гледна точка. В Ирландия до края на седмицата ще се определи кой ще бъде градът, европейска столица на културата за 2020 година в Ирландия и със сигурност това ще привлече значителен туристически поток към съответният град, който ще спечели е, този статут. Но а, може да се разработят и много други витове туризъм, основаващ се на кулинарните преживявания или на културното наследство. Също така е важно да се премине от а, инвестиции в а, материална инфраструктура към инвестиции в мека инфраструктура и това въжи и за уменията. Не бива да пренебрегваме и селските райони. Тоест, трябва там да се гарантира инфраструктурата, като сухопътен достъп, пристанища и летища. Няма как без тази инфраструктура да има туризъм в най-далечените региони и в селските региони. По въпроса за Европейска инвестиционна банка не съм посетила все още портала. Доколкото там той функционира от 1 юни насам. Според мен идеята за групиране на по-малки проекти е много добра и смятам, че трябва да се прави повече промоция на тази възможност на регионално национално равнище да се насърчават отделните предприятия. Знам, че ще обсъждам тази дела малко по-късно, но е важно да привлечем предприятията, които имат интерес да се обединят с други в подобна група за инвестиции. Благодаря ви. Danke sehr. Jetzt Ines Ayala Sender. Благодаря, господин председател. Да, наистина. Това е един сектор, който подпомагаме, както и сектора на транспорт, както и други сектори, но наистина много подпомагаме сектора на туризма, за да се развива. Разбира се, това се дължи на това, че този сектор особено напред. Е, той е най-много напреднал сред най-напредналите сектори. И разбира се, приветствам идеята за допълнително финансиране от страна на комисията. Говорихме за различни възможности, за различни инициативи, например финансиране от Европейската инвестиционна банка, също така за плана Юнкер, различни видове финансиране. Е, разбира се, говорихме за една конфигурация, в е, която следва да се предвижда, например, обновяване на хотелската база, да се отчита енергетика и, разбира се, трябва да имам определена амбиция да заложим на туризма, да заложим на една силна оферта на различни възможности за туризъм, което означава също така развитие и на транспорта, например, железопътният транспорт, нещо, на което обръщаме много внимание на Пиренейския полуостров. Каква е печалбата, която се очаква от туризма, защото знаем, че туризмът е един сектор, в който е разумно да се инвестира, защото могат да бъдат постигнати големи печалби, голяма възвръщаемост на инвестициите. Но искам да знам по-добре как може да се обмисли модернизация на сектора с оглед на бъдещото развитие. Що се отнася до Европейския портал за проекти за инвестиране. Това е много добра идея. И искам да попитам, по какъв начин ще се извършва популяризиране на различни проекти в сферата на туризма с цялата му специфика. И, например, да се защитават авторските права, свързани с проектите, защото, разбира се, важно е да се популяризират проектите, важно е те да се представят на банките за евентуално финансиране, но все пак проектите съдържат също и творчески елементи той трябва да бъде защитен. За това за предприемачите е много важно техните авторски права да бъдат защитени. Така че би било много добре, ако получим отговор на тези въпроси. И, е, газет? Благодаря ви. Аз съм се записала в списъка за изказване. Има въпрос към господин Волф. Благодаря ви. Аз исках да ви попитам дали а, има възможност за промяна на равнището на съфинансиране и дали се взима предвид колко ефикасен е съответният проект при изчисляването на равнището. Например, ако имаме проекта за строеж на летище на 20 км от друго летище, както случая с проекта за летище в Гдиня, което е на 20 км от Гданска. Ами да, разбирам, че идеята е да се привлече по-голям брой туристи, но няма как това летище да бъде рентабилно. Също се случи с летището в Сарабрук. Преди две години го затворихме, защото се оказа, че субсидиите за това летище, което се намира на 10 км от Сарабрук и от е в пряка непосредствена близост с друго летище, което също беше в много затруднено положение и се оказа, че всъщност двете летища се намират в положение на конкуренция, която ги унищожаваше и двете. Така че идеята да се строи ново летище в Гдиня, например, е почти също толкова налепа. Ще има две летища, които да са прекалено близо. Между Берлин и Уселдом имаше много добра ЖП връзка. Имаше един важен мост там, който беше разрушен по време на войната още. И Уселдом всъщност е един вид плажа на Берлин. Огромен е брой на хората, които го посещават редовно но се оказа, че това 5% от пътуващите използват а, влака като средство за предвижване до Уселдом. Защо? Защото отнема 4 часа да се стигне до там по, с влака, само 2 часа с кола. Ако се построи наново този мост, който е много важен от инфраструктурна гледна точка, ще се намали а, дължината, ще се намали съществено времето нужно за пътуването до 2 часа и много повече хора ще го ползват. Така че искам да знам какви доводи трябва да се изтъкнат, за да отворите малко по-широко хазната. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за изказванията от страна на депутатите. Преди всичко искам да посоча, че разбира се, искаме да гарантираме това, инвестициите да са резултатни. Не искаме инвестиции да се дублират или да не водят до реална полза. Така че сега вече обръщаме още повече внимание на това съображение. Що се отнася до летището? Може би най-важното е да се гарантира това да има стратегически план, разработен в партньорство с региона, да има споделено управление и регионът да е наясно с това, че е необходимо стратегическо партньорство с всички други заинтересовани страни, най-вече бизнеса, но разбира се, без да се пренебрегват и другите заинтересовани страни. Що се отнася до големите инфраструктурни проекти, разбира се, стремим се да се уверим, че това е част от плана за стратегическо развитие на региона и че, разбира се, има економически основания за реализиране на съответния проект. Разбира се, винаги ще обмислим много сериозно дали трябва да се инвестира във второ летище, ако вече има наблизо едно летище. Що се отнася до различните краткосрочни ползи, когато, например, вие говорихте за този мост, обмисляме също така какви са ползите. И разбира се, един регион не трябва да мисли по един секторен начин за проектите, а трябва да възприеме един по-съобхватен, интегриран подход, обединяващ различни сектори и да се разглеждат ползите в широкия смисъл на думата. Вие ме попитахте за разликата между този период за финансиране и предходния. Инвестициите в момента са много по-ясно насочени към резултатност, към това наистина да има резултати от вложените средства. Но също така в момента партньорите участват много по-активно във вземаните решения. Има ангажираност и от страна на бизнеса и обикновените граждани. Така че инвестираме в проекти, които много ясно изтъкват стратегическите силни страни на региона, които се извършват в сътрудничество с бизнеса и гарантират цялостното въздействие при това при разумно съотношение на разходите и ползите. Бих искал да спра повече на един конкретен въпрос, свързан с туризма, за това, че не се набляга на ролята на селските региони при развитието на туризма, че основният дял се пада на градските райони. Не виждам – някаква сериозна причина за това ситуацията е такава, но наистина мисля си, че може би една от причините е, че селските райони не се организират толкова добре, за да привлекат инвестиции. Също така, в рамките на нови ни подход искаме да привлечем предприятията и в момента виждаме, че се развива туризъм, свързан с природата и тук имат своето място и малките и средни предприятия, предприятията със средна капитализация. Трябва наистина да помислим как по-добре да се чуе гласа на бизнеса и други заинтересовани страни. Така че плановете за развитие на регионите да се основават върху по-задълбочени обсъждания с участието на всички заинтересовани страни. Благодаря ви. Сега господин Гилтардър, благодаря ви. Имаше въпрос за това какви са затруднения, които виждаме при използването на тези средства Нашият опит показва, че пречките или сложностите са основно две. Първо, проблемът с това, че много хора дори не знаят, че такива фондове съществуват. Ще взема един пример от сектора на научните изследвания. Там хората би трябвало да знаят, че има средства, които могат да бъдат привлечени за техните проекти и още по-малко се знае за подобни средства от страна на предприятията в туризма. Второ, смятам, че стои проблема с опростяването и ние смятаме да решим този проблем, защото процедурите понякога са твърде осложнени. Работим по това да ги опростим. Понякога има и проблеми свързани с счетоводството, държавните помощи, разбира се, Стремим се да обмислим и да преодолем тези проблеми. По въпроса за селските райони бяхме много приятно изненадани от това, че в ФС идват много заявки за развитие на туризма и други економически дейности в селските райони. Например, има много добри проекти, свързани с стопанските продукти, типични за определени европейски региони. Това също е тясно свързано с туризма. Например, в Нормандия има едно предприятие, което се занимава с иновационно производство на масло. Може би този пример не ви струва много в контекста, но наистина това предприятие създаде много работни места в този малък град и предприятието благодарение на финансирането премина към по-инновационни начини на производство. И има един друг проект в Гърция, свързан с производството на зехтин в остров Крит, така че има добри примери. Мисля си, че има огромен потенциал – който ще проистече от обединяване на различни проекти, което не винаги е лесно, защото хората, които предлагат различни проекти, не винаги възприемат тази идея, но това е нещо, което може да доведе до при резултати. И също така за служителите в Европейската инвестиционна банка им е сложно да разглеждат отделни проекти, но, например, във Франция в областта на енергийната ефективност стана ясно, че обединяването на проекти позволи Европейската инвестиционна банка да финансира един проект, който обхваща 40 000 домакинства. Във Франция, в един регион, беше създаден целеви фонд с вноски от различни заинтересовани страни и това позволи да се привлече финансиране в областта на енергийната ефективност. Тази идея може да бъде много перспективна за хотелите. Вие зададохте въпроса за ЖП връзката. Проблемът е, че Европейската комисия не взима решения по проектите независимия инвестиционен комитет взима решение, проектите трябва да бъдат економически жизнеспособни. Така че аз не мога да дам конкретен отговор по този конкретен проект. Но е много важно предлагащите проекта да се свържат с консултантския център – по този начин ще могат по-вероятно да се привлекат средства за конкретния проект. Това препоръчвам и в този случай с ЖП връзката, за която вие говорихте. Благодаря ви. И сега преминаваме към втория кръг по конкретните програми и давам думата на господин Кореца от Генерална дирекция Кроу. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за поканата да участваме в това събитие. Както знаете, програмата Косме също има заправно основание е, и част от, като, част от мандата си и туризма, освен нужните разследвания. Така че това е програма, която в някаква степен е свързана и с туризма. За нашата генерална дирекция, дирекция туризмът е от особено важно стратегическо значение, защото този сектор има много сериозно економическо въздействие върху много други сектори, като транспорта, модата, индустрията на лукса или агрохранителната индустрия. Според някои от прогнозите, може да създадем до 500 000 нови работни места годишно през 10 години в сектора на туризма. Ето защо нашите усилия за насърчаване на конкурентоспособността на тази индустрия се съсредоточава върху някои основни приоритети. В частност, смятаме, че трябва да се положат повече усилия в областта на обучението тъй като все още има разминаване между това, от което има нужда индустрията като опит и персонал и това, което се намира на пазара на труда от гледна точка на цифровизацията трябва да насърчим МСП да се възползват напълно всичките възможности, а от гледна точка на глобализацията насърчаваме е, до всичките предприятия да се насочат към трети страни, където има най-силно търсене. Също така насърчаваме държавите членки по-активно да се занимават с промоция на собствените на, си, на самите себе си като туристическа дестинация. Между 8 и 9 милиона евро се отделя по програмата Космес за тази цел. А през последните години е, средствата, които се отделят, се намаляват, но все пак бюджета по Косме може да се използва като лостов е, ефект за привлечение на други средства. Така, например, предложени са 800 е, хиляди евро за обучение за 2017 година, които могат да се обединят с 4 милиона евро от Еразъм Плюс и по този начин да привлечем различни изследователски институции за да предоставим на индустрията умението, от които се нуждае. И преди всичко да подпомогне младите хора да изберат а, стажове, доколкото може, доколкото това е възможно в други държави членки като по този начин се надяваме да помогнем за преодоляване на високото равнище на безработица от младите хора в някои региони в Южна Европа. Следващата не идея е привличане на инвестиции от други народни дирекции с 3, милиарда, 3 милиона евро, извинете, бюджет от Косме и също така с цел промоция на Европа като отлична дестинация в трети страни. 2018 година беше обявена за година на туризма в между Европа и Китай, което ще ни даде възможност да засили нашата работа по промоция на, нашата, на Европа като туристическа дестинация в Китай. Знаем, че през 15 години 15 години броят на туристите от Азия ще се увеличи с 500 милиона, което е много сериозна брой и трябва да се обърне съответно внимание на тези туристи, в частност на туристите, идващи от Китай в Европа. С няколко примера за как може да се използва бюджета от Косме. Защото така да подчертая, че комисарията Бянковска заяви пред комисията Тран, един план за действие за насърчаване на взаимодействията между творческата индустрия, е, туризма и транспорта. И по този начин се надяваме Косме да, да принесе за привършната действителност на този проект в сътрудничество с Хоризонт 2020 година, цифровизацията на музеите, използването на други аудиовизуални услуги за увеличаване стоеността на нашето културно наследство. Както знаете, 2018 година ще бъде Европейската година на културното наследство. И в заключение на 27 септември организираме мероприятие по тегидата на нашия комисар Бянковска, за да обсъдим с регионите и представителите на индустрията как може да се използва плана Юнкер и възможно най-добре да се използва Европейският фонд за стратегически инвестиции в областта на, туризм, на туризма. И накрая на 9 ноември ще организираме едно събитие, на което ще представим първите резултати от а, плана за действие в областта на туризма, отново с участието на комисара Бенковска. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега продължаваме с господин економа от Генерална дирекция морска политика. Благодаря ви. Благодаря ви, че включихте и нашата генерална дирекция, и мен във вашата програма. Искам да ви информирам за инициативи и действия в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство. Сигурно си спомняте, че преди този фонд се нарича фонд за рибарство. Това, че е включено в заглавието на фонда морско дело, означава, че фондът вече има дейности, които финансира извън рибарството и разглеждаме дейността на фонда в контекста на синя растеж, синята економика, нещо, което изрично включва туризма, крайбрежния и морския туризъм. Този вид туризъм е една от най-сериозните дейности в рамките на сектора на синята економика и представлява една трета от морската економика. Най-големите предизвикателства пред сектора вече бяха споменати сезонния характер, конкуренция от страна на действащи лица извън оператори, извън Европейски съюз, промени в тенденциите. И така, ясно е, че трябва нещо да направим. През 2015 година одобрихме стратегия за повече растеж и работни места в областта на морския туризъм и много внимателно от страна на комисията съдим какво се прави и така какво правим с парите от фонда за морско дело. Започвам първо с това, което наричаме меки дейности – започнахме паневропейски диалог на сектора на круизните пътувания. Това е един от най-динамичните подсектори. И заедно с всички заинтересовани страни се срещнахме през 2015 година, говорихме за проблемите пред сектора и се стремихме заедно с заинтересованите страни да определим решенията, да популяризираме нови пазари в Европа. Сега говорим повече с регионалните действащи лица в Средиземноморието. Скоро готвим диалог с действащите лица в областта на туризма в Балтийско море. И разбира се, планираме такива диалози и в други региони. Също така планираме да възложим е, редица проучвания, особено в сферата на ветроходния туризъм и също така новаторски форми туризъм в крайбрежните региони. Всичко това са много важни проучвания за операторите в сектора, защото това им позволява да формулират своите стратегии, да определят кои са печелившите продукти. Тематичните културни маршрути е нещо, което в момента е много модерно. Това е една от новите перспективи за туристическия бизнес – и вече сме обявили покана за заявки за финансиране в областта на популяризирането на културното наследство на Европа. Вече има голям интерес към тази покана и вече сме започнали да анализираме предложения за проекти в рамките на тази покана за участие. Имаме един бюджет който е свързан от 1,5 милиона евро. Той е свързан с проекти в областта на ветроходния туризъм. Това е един сектор, който има голям потенциал в много региони. Колегата преди мен говорише за културното и морско наследство, нещо много важно за Европа и предстои скоро, през 2018 година, Европейската година на културното наследство, така че работим и по тази тематика. Разбира се, има и някои по-големи покани за финансиране на проекти. Имаме три такива покани. Ей, Едната покана е за проекти, посветени на перспективи за учени, работещи в сектора на синята економика. Също така имаме покана за проекти по инициативата Сини лаборатории. Това е покана за лаборатории, които участват в изследвания, свързани с синята економика. И също така имаме трета покана за предлага на проекти за млади учени, защото по този начин искаме да осигурим работни места. И накрая искам да говоря за един конкретен аспект на нашия фонд, който пряко вързва туризма с рибарството, защото преди имахме ОС 4 определени проекти, които насърчаваха диверсифицирането на рибарските дейности и насочването им към туризма. В сегашния програмен период до 2020 година наблюдаваме, че над 500 милиона евро са насочени за такива дейности. Това включва и насърчаването на такива местни дейности, като популяризиране на пътувания с рибарска цел, екскурзии на борда на рибарски кораби, нещо, което дава много благоприятни възможности на местните общности. Искам да ви уверя, че чрез фонда прави много за развитие на морския и крайбрежния туризъм. Надявам се, че съм допринесъл за вашето обсъждане. Благодаря ви. Много благодарим. Също така сред нас е и представител на Генерална дирекция Агри. Господин председател, благодаря ви. Аз подготвих кратка презентация PowerPoint. Ако ми позволите, ще започна. Първо, благодаря за поканата. Добър ден на всички. Ще започна с едно общо представяне на основата или на обхвата на политиката ни за развитие на селските райони. Както виждате, няма нищо, което да се нарича селски туризъм или нещо подобно. Обаче, когато виждаме тези снимки, виждаме, че те могат да бъдат, една голяма част от тях могат да бъдат свързани с туристическа дейност. И това въжи не само за някакви конкретни действия в областта на туризма, но и за цялостна подкрепа за свързани дейности. Например, можем да помислим за различните селскостопански дейности, възстановяване на ландшафта, подпомагане на сектора на хранително-вкусовата промишленост, нещо, което е свързано с туризма, за това вече ставаше дума по-рано. Ако разгледаме предходния програмен период, виждаме някои цифри. Имахме две конкретни мерки, насочени към туризма в селските райони. Първо, насърчаване на туристическата дейност и тук финансирахме на 19 000 проекта, свързани с развитие на малка по мащаб инфраструктура, инфраструктура за отдих и също така разработване и популяризиране и предлагане на услуги в сферата на селския туризъм. И общия обем на финансирането беше на 2 милиарда евро. Също така Имаше и мярка, свързана с селския туризъм. Общият обем на финансирането, включително с частния сектор и финансирането от държавните бюджети, превишаваше 1 милиард евро. Над 8000 бяха бенефициентите основно селхостопански производители, членове на, тях, на техните семейства и също така развивахме и дейности свързани с събирането и обмен на примери за добра практика. Тази диаграма показва разпределението на общия бюджет, включително и националното съфинансиране, с разбивка по приоритетите – в развитието на селските райони. Приоритет 6 включва туризма, това е насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и за това 15% от бюджета са заделени за тази сфера на дейността. И разбира се, това може и да включва селския туризъм, в зависимост от това как регионалните, общински органи на управление сметнат да използват наличните средства. Това е дела на бюджета по различни мерки. В синьо са от тези, които най-много могат да допринесат за развитието на туризма, например селско стопанство, околна среда, климат, също така развитие на бизнеса, нещо, което може да подпомогне начинаещите предприятия, включително и в туристическия сектор, основни услуги, възраждане на селата, подхода е лидер, който е посветен на местното развитие и също така развитие, водено от общността, нещо, което може да се финансира от различни структурни фондове, от фондове по политиката за сближаване, сътрудничество в областта на финансирането на действащи лица, економически субекти в селските райони, също така има различни мерки, които са свързани с консултантски услуги и предаване на знания. Нещо, което подпомага натрупа на знания от страна на съответните оператори. Когато говорим за различните дейности, които могат да бъдат финансирани в рамките на съответните мерки, тук виждате един списък на основните, имащи отношение към въпроса, дейности – някои от колегите преди мен вече говориха за редица от тях, например, възможността да бъдат подпомогнати инвестиции, включително и в широколентов интернет или други съоръжения, свързани с информационните и комуникационни технологии, подпомагане на начинаещият предприятия в областта на селския туризъм. И основно се насочваме към подпомагане на МСП. Това е нещо, което според нас е важно, за да можем да стигнем до добри резултати в края на програмния период. Първо започваме с анализ на потребностите. Органи на управление на местно и регионално ниво трябва да помислят какво е необходимо и да разработят съответната стратегия на региона или на общинско ниво, разбира се, трябва да се потърсят възможности за полезно взаимодействие и взаимно допълваме. След това преминаваме вече към самите фондове. Развит на селските райони не се извършва изолирано. Необходимо е да се мисли за различни видове финансиране, за различни фондове и комисията много работи по това финансирането да осигурява полезно взаимодействие и взаимно допълване. Така че възоснова на анализ на потребности решаваме какво и как искаме да направим. След това формулираме какви са желаните резултати. Разбира се, работи се по модела диалог и сътрудничество. Много е важно да се води конкретен диалог, който има отношение към отделния конкретен район. Разбира се, опростяването също е един много важен елемент, който трябва да се отчита. Благодаря. Сега давам думата на господин Клун. Госпожа Клун, извинете. Говорихме за селските райони последните три представения подадаха много информация и наистина има доста неща, които са заделени. Хубаво е, че Генерална дирекция Маре се занимава и с крайбрежния туризъм. Мисля, че комисията ще излезе с политика в тази сфера съвсем скоро. Споменаха се различни действия от господин Економо. Може ли да кажете как ги прилагате тези действия? Толкова много информация има. Има различни източници на финансиране. Важно е да видим как се прилагат тези действия и как се измерват тяхното прилагане. Сектора на круизните пътувания също е много важен. Uh, uh, крайбрежните райони са много важни Генерална дирекция ГРОУ. Колегата Кораца говореше за обучение. В сектора на туризма има съответни умения, които трябва да се развият в сферата на цифровизацията. Има хора, които никога не са смятали, че това ще бъде тяхна силна страна, но е много важно да се свържем с тези хора и да се дигитализират малките дружества, тъй като това е много важен аспект в тази сфера, особено малките дружества. Мисля, че дискусиите през септември ще се сърчат върху това. ДГ Агри Селските райони, земеделската дейност, храната много са важни. Хубаво, е, че ни казахте какво се случва. Трябва да се съсредоточим върху това потенциалните бенефициери на финансирането да са запознати хората трябва да научат. И аз ви благодаря. Аз имам няколко въпроса сега. Първо по риболова. Може ли да дадете конкретни примери за успешни примери на диверсификация посредством съфинансиране? Конкретни примери, които може да ползваме. Втори въпрос. Отново за рибното стопанство. какъв процент е морски риболов и какъв процент е риболов по реките или сладководен риболов. Трети въпрос. Аз карам колело. Понякога карам не по асфалтиран път и е хубаво да се използват средства за проправяне на пътеки по тракторни пътища, казва ораторът. Има ограничения дори за скоростта. Какъв е смисъла? Понякога те се използват като велопътеки. Ако има пътеки, те минават през градски зони, не можеш да ги финансираш, поне така съм чувал, защото това е само туристически проект. Обаче, ако е културен този проект за велоалея, който минава през град, то тогава е контрапродуктивно. Вярно ли е? Ja, ja, Korata, You want to start? Oui. Merci beaucoup. Господин Кораца, благодаря ви. По въпроса за културните маршрути, това е тема, която много ни вълнува и работим съвместно с генерал дирекция Маре, Редже, и с Института за културните маршрути на Съвета на Европа и с ЮНЕСКО. Това също така е начин, по който да покажем, че разполагаме с културни продукти, които са с трансграничен характер. А от трети страни на тях се гледа като на европейски културни продукти, а не като регионални или обвързани с дадена държава членка. Затова е важно да работим заедно по тях и а, трябва да използваме бюджета, с който разполагаме за насърчаване и рекламиране на маршрутите на съвета на Европа, на, култур, на обектите, които са в културното наследство на ЮНЕСКО и да ги обвържем заедно в една мрежа на културни маршрути. Друг пример, който мога да дам е евентуално да се използват а, различни портали, като например е портала на Генерална дирекция заетост, които помогнат млади хора да си намерят стажове в, в хотелите, например млад човек, който работи сезонно по време на зимния сезон в Австрия, би могъл да си намери стаж а, като рецепционист а, в, някой хотел в Южна Европа, например, а, когато туристическия сезон в Австрия е свършил, но тече в страни като Гърция и Испания, например. Ще дам думата на колегата, който сигурно ще има какво да каже. Благодаря ви. Анказия. sehr. Yep. Uh, first of all, uh... Първо, за действията по комуникето за крайбрежния туризъм и морския туризъм. Да, 14 са действията, които предприемаме. Има голям напредък. Дадах примери в представянето си. Сред тях всички инициативи, които имаме сега за развитие на океанския туризъм и вътрешноморския туризъм. Имахме също действие за предоставяне на повече данни. Знаете, че економическите данни за туризми са много важни за сектора, за да може да се планират бъдещите действия. Заедно с Евростат говорим за по-добри данни. Също така, говорим и за свързаността между островите. Искаме и финансиране за морски крайбрежен туризъм. Това е част от общите ни указания в DigiGrow. Имаме анекс с такъв, за такъв крайбрежен туризъм. Напредъкът е голям. Гордея се, че ще има още повече действия по това съобщение, е, извинете, по това комунике, особено що се има предвид годината за културното наследство. След това, след няколко години ще трябва да се отчетем по това комюнике. Ще направим оценка. Искаме едно, да организираме голямо мероприятие. След това вашия въпрос за риболова. Предишния период, 2009-2013, финансирахме над 14 милиона в 12 000 местни проекта, що се отнася до диверсификацията от риболов към туризъм. Това е бе в 21 държави членки. Един от добрите примери. Аз тогава не бях в тази дирекция, но мога да ви дам примери, разбира се, ако погледна работата на колегите, са в Гърция. Кораби, например, бяха направени на музеи, на туристи се предлагаше възможност да излязат с риболовна лодка. Просто риболова като културно наследство и местна традиция бе рекламиран. Там имаме отлични примери, но има 21 държави членки, които извлякоха полза от това. Чудесна инициатива. Thank you, Директ дацу или нахер? Сонце Кастелановец. Пряк въпрос или за господин Кастелано или по-късно? Господин Кастелано. Чувате ли ме? Имаше въпрос за участие на потенциални бенефициери и подаване на информация. Така е. Затова настоявахме да се използва думата партньорство и участие на заинтересованите на всички етапи на програмиране. От изготвянето на програмите до изпълнението им. Това го правим посредством Комитета по мониторинг в различните региони и държави членки, които се занимават с потенциалните бенефициери, за да се разпространява информация. Комбинирани проекти – Къде свършва селски район, къде почва градски район? Това е стар проблем. Имаше един опит от страна на комисията и постигнахме добри резултати, за да може да се ползват допълващо фондовете. Регионът решава, следвайки дълновиден стратегически подход, кое е най-доброто. Могат да се ползват и двата фонда или да се съчетаят двата фонда, за да има цялостен план. Това може да се прави посредством тези споразумения за партньорство. И така всички фондове се събират. In my I was referring to dialogue and coordination е, за да има диалог и координация, които са основни елементи за успеха на програмите. Диалогът и координацията са приложими на всички етапи. Това трябва да се случва и на ниво администрация, за да може да се възползваме от всички възможности. Ако хората не си говорят, няма как да стане. Трябва да мислят в една посока и заедно. Благодаря. И така стигаме до последния кръг. Изказвания. Давам думата на госпожа Нунес от НЕСК. Заповядайте, а след това... Не, всъщност НЕСК се произнася, казва председателят, финансиран от гледна точка на региони. Chairman, um, does it work? Can you hear me? Thank you, distinguished members of the European благодаря, уважаеми депутати, представители на комисията, дами и господа. За мен е чест да представя днес тур и тази възможност да говоря за регионите, когато става дума за туризъм. Ние включваме много региони, които искат да постигнат устойчив туризъм. 49 региона са това. Тези региони работят заедно за инвестиции. Една от основните ни цели е средствата да бъдат оптимизирани е, е, интелигентно. Practical... Сега практически погледнато, погледнато регионите за управляващи органи и бенефициери. Прави се това разграничение, когато могат да решат какви инвестиции да направят и когато се състезават с други заинтересовани в тематичните програми. Част от тези програми трябва да бъдат и съвместими, например Хоризонт 2020 или Фонда за регионално развитие. 49-те региона, за които говорих, включват туризма в своите стратегии за интелигентна специализация този хоризонтален сектор има силно въздействие не само върху а, традиционните туристически индустрии. Основен двигател е описан в оперативните програми. Имаме и специфични програми, като работа за младите, устойчиви, е, устойчиво развитие, Важно е да се говори за туризма и как да го направим. Нека да ви покажа примери. В Шотландия туризма е част от портфела на министъра, който се занимава и с економика. Много бързо говорите и преводачите не могат да ви настигнат. Ще повторя, казва ораторката, посетете Шотландия, цели да насърчи хората да посещават страната и самата Шотландия е участвала в изготвена оперативната програма. В момента имат грант по Фонда за регионално развитие Казва се програма за посещение в Шотландия. Тази инициатива подкрепя МСП от цяла Шотландия, за да се подкрепят все повече посещения, инвестиции. Това ще се постигне посредством подкрепа от индустрията и дигитални канали. Ще има и международни събития. Сега стратегията за интелигентна специализация в Шотландия. Взаимозависимостта, свързана с економиката на посетителите в Шотландия, е ясна в историята на Шотландия. Има много хоризонтални връзки между отделните индустрии в страната. Още един пример – Андалусия – в Южна Европа, традиционна дестинация. Сега там се преосмисля стратегията, като се включват нови процеси и всичко се свързва с приоритетите на интелигентната специализация. Използват се два фонда, виждате ги изписани на плаката и искаме да направим един такъв план за специализация. Каква е целта? Целта е да се консолидира устойчивостта и конкурентоспособността в туризма в Андалусия като стратегически сектор на регионалната економика за създаване на работни места и економическо развитие. Как ще се постигне тази цел? Посредством бизнес, подкрепа за бизнеса, ревитализация на андалуския туристически сектор а, и насърчаване на новаторство и конкурентоспособност. Целта е да се постигне а, верига на а, смисъла и стойността. В тази стратегия за интелигентна специализация този а, сектор участва, защото имат нужда от научно-изследователска дейност, за да може да се адаптират към променещия се пазар в Андалусия имат свои приоритети. Укрепване на Андалусия а, в тази сфера, новаторството и научно-изследователската дейност са в центъра, като ги свързват към новаторски продукти, културната индустрия, синергия между всички приоритети на Андалусия. Някои ключови думи които да покажат други връзки между оперативните програми. В Валенсия комбинират ERDF е с ESF, е за да подкрепят един институт за технологии. Дават възможности за развитие, борят се с младежката безработица посредством туризма. Тоскана – там има новаторски услуги, конкретни грантове на туристически предприятия, ако те имат устойчиви дестинации. Как го финансират? Посредством споменаване на съобщението на, или комуникето на комисията от 2010 година. В Белгия, немско говорящия регион, се комбинират два фонда – за да се предоставят работни места, а пък в Корнуол съчетават три фонда, виждате ги на екрана. Туризма също е включен в тях. В заключение, предвид а, средносрочният преглед на многодишната финансова рамка и доколкото това е възможно, предлагаме да се вземем предвид следните коментари. Първо смятаме, че повече видимост и достъпност са необходими. Смятаме, че заинтересованите страни в сектора на туризма трябва по-добре да разберат ролята и възможностите, които се предоставят в цялостните програмни цели и конкретните усъди, които се очакват от тях. Смятаме, че трябва да се промени менталитета, особено при адаптирането на дейности в областта на туризма. Смятаме също така, че економиката, основаваща се на посетителите и на туристическите посещения, културен вид, например, в момента започва да става по-важна от традиционната туризъм на отдиха. Обедени сме, че имаме нужда от по-гъвкав подход най-вече е, предвид трудности, които са справени МСП в туризма, често са, смес, са семейни предприятия, работят на сезонен принцип и трябва да се работи на регионално равнище във всяка една държава на Европейския съюз и трябва да се обърне специално време, внимание на този аспект, както казаха колегите от Дичи Грови и Дичи Речио. Също така смятаме, че имаме нужда от по-ясни данни за прякият и непряк въздействие на туризма в останалата част на економическите сектори. Имаме нужда и от по-голяма взаимодопълнимост с FC и други програми на регионално равнище. Трябва да се прибавя също така винаги подходът отдолу нагоре. Смятаме, че проектите би следвало по-пряко да се съсредоточават върху нуждите на пазара и в това отношение вярваме в развиването на трансгранични тутически продукти, които да, да продължават да привличат подобни инвестиции. И от тази гледна точка цялата фаза на разработване на продуктите трябва да се разработва в тази насока. И не на последно място имаме нужда от повече комуникация, от повече обмен на най-добри практики. Държа да ви отбележа, да отбележа само, че Nextur е част от а, а, формацията за економически растеж и а, работни места. И смятам, че това е една платформа, в която, чрез която привлечем различните финансови инструменти в стратегическите инвестиционни фондове към туризма, разбира се, в тясно сътрудничество с европейските институции. Затова с удоволствие ще се с председателстваме и организираме заедно с генерална дирекция ГРОВ събитието, което обяви колегата. Всички ще бъдете поканени на него. Целта ни е да обсъдим как може да нарешим в по-голям, да насърчим в по-голяма степен интелигентните инвестиции в туризма чрез европейските фондове. Благодаря ви за този полезен дебат. So far the adapted speed, speed of your speech and now it's up to благодаря ви също така, че намалихте скоростта на изказването ви. Аз сега давам думата на Адам Подор от Европейската федерация на велосипедистите. Много ви благодаря за възможността да съм днес сред вас и да взема думата в качеството си на председател на манифест за туризма в Европа. Това е основната ни позиция за това какво според нас трябва да бъде бъдещето на туризма в Европа. Но за нас тази покана днес е много повече. За мен като представител на, на Европейската федерация на велосипедистите, която е групираща организация, която обвинява над половин милион граждани в Европейския съюз, които използват велосипеди, било то по професионални причини или като средство за предвижване. Така че позволете ми, така се намирам от друга страна, така да се каже, да отправя няколко критики към начина, по който се използват европейските, средства европейските фондове за туризъм. И също така да бъде внимание на това колко всъщност са европейските фондове, които са на разположение на туризма. До каква степен е, тези фондове се използват за постигане на конкретни резултати? Какъв е мащабът на проектите, които финансираме и до каква степен на тези проекти са финансирани от европейски средства в областта на туризма, дават конкретни резултати. Първо, размерът на финансовия, който се отпуска. Разбира се, никога няма достатъчно средства, всички отрасли се оплакват от това, всички имат нужда от повече средства, но 9,5% от БВП на Европейския съюз идва от туризма. А, господин Волф е каза, че около 9 милиарда евро се отделят за туризма от структурните фондове и, фондове, и фондовете по политиката на сближаване. Но честно казано, дори и а, тези средства не винаги са ясно видими неясно е в кои точно оперативни програми могат да се намерят тези средства. Ако аз, например, съм собственик на хотел или имам малък бизнес в селски район, аз не знам откъде мога да кандидатствам за част от тези 9 милиарда евро. Или пък, примерно, ако работя в някакъв туристически обект, не знам къде да ги търси тези средства, дали са отпуснати на регионално равнище или трябва да се търсят по някакъв друг път. Разбира се, ако искате да се разработва повече, да се прави нещо по-трансгранично, става ясно, че всъщност не е толкова лесно да се кандидатства за средства. Опитахме се да кандидатстваме с проекта по с проект в Северна Европа и нашата кандидатура беше отворена въз основа на това, че проектът ни не е тематична насоченост. Те заявиха, че не искат вече да има проекти в областта на туризма. Тоест не искат специфични е, за туризъм проекти, искат проекти, които да обединяват голям брой МСП, но да не са специфични за някой сектор. И това е проблем, е, защото до такава се прибива този проект, че не може да има специфични зададен отрасъл проекти, че не могат да се финансират вече проекти в областта на туризма, което според мен е проблем. За европейското равнище господин Колас спомена 8 или 9 милиона евро по програмата Косме. Знам, че те правят всичко възможно да използват тези 8-9 милиона евро, които са на разположение за туризма, но в крайна сметка говорим за една индустрия, която осигурява 9,7% от БВП на Европейския съюз. А в европейските институции ни отпускат 8-9 милиона евро годишно и освен това средствата намаляват ежегодно. Знам, че вие в Европейския парламент настоявате за бюджета наред за увеличаване на тези средства, но в момента тези средства са абсолютно непропорционални предвид размера на индустрията и това трябва да се промени. Дори да направят всичко по силите си, те не могат да сътворят чудеса деца с 8 или 9 милиона евро и очевидно тук имаме нужда от промяна. Това е основното ми положение. А въпроса за фондовете на местно или на регионално равнище трябва да станат по-видими тези средства, да видим къде са тези 9 милиарда, за които говорите. А сега в конкретният сектор на велосипедизма, за да стане малко по-видима нашата дейност, събрахме един обзора, е, надзорен орган, където се събраха всички проекти, свързани с велосипедизма. И смятам, че това трябва да се направи на равнището на туризма като цяло. т.е. в кои оперативни програми изрично се споменава велосипедизма. И за периода до 2013 година стана ясно, че само когато има а, изрично споменаване на велосипедизъм. Регионите инвестират в, в, в велоалеи или туристически проекти, свързани с велосипедизма. Ако няма, се оказва много сложно да се инвестира с проекти, свързани с велосипедизма. Може би ви се струва недостатъчно, че се инвестират само 1,6% от а, средствата за транспорта за велосипедизъм, при положение, че велосипедизъм представлява 7,5% от общият а, транспорт, но все пак това е отвояване на средствата до момента. И смятам, че също трябва да случи и на равнището на област отрасъл на туризма като цяло. Т.е. трябва да има много по-голяма видимост на това къде има средства и как може да се кандидатства за тях. Парите, разбира се, не са всичко. Не е важно само колко са средствата, а как се разпределят те работи в един от а, органите а, изпълнители и а, се изненадах кой точно и как решава как ще се разходват средствата. Ако работите в частния сектор, по-големите разходи обикновено не са много добре дошли за управителния съвет. Така че, например, въпроса доколко потребители са е достигнал държен проект, колко економически растеж е постигнат с туризъм, и трябвало да бъде основният критерий за успех. И а, колко европейски средства се отпускат, трябва да е обвързано с постигнатите резултати, а не с цената. Разбира се, цени, разходите трябва да бъдат оправдани, но смятам, че трябва в по-малка степен да се съсредоточаваме върху конкретните, върху бюрокрацията. Виждате тук един колега, който се крие зад камара от документи. Може би за вас това е нормално, но ако попитате малките и средни предприятия, те вероятно няма да се съгласат, че е уместно да се борят с такава огромна количество бюрокрация. Те биха предпочели да прилагат на практика своите проекти, вместо да си губят времето в описването им по административен път. Така че аз лично бих насърчил, доколкото е възможно, за фиксирани суми, за възстановяване и да се следва принципа постигнати резултати за отпуснати пари, а не да се търси да винаги доказателства за изпълнението на проекта на хартия. Въпросът за мащаба. Изненадвам се, че винаги се говори за насръчаване на МСП, например, чрез европейските структурни инвестиционни фондове. Честно казано, включително и за грандовете по Косме, може би греша, може би около нас има различни видове МСП, но на мен ми се струва почти невъзможно МСП да дойдат до Брюксел и да се запознат с това как работи цялата тази система. Според мен подхода на програмата Лидер, например, където управляващите органи на местно и регионално равнище с фокусните точки за информация е добър подход за да... Ако иска, защото ако искате да обучите един а, собственик на хотел, как работят а, европейските структурни инвестиционни фондове и как функционират всички тези големи проекти, за мен това е едно прекалено голямо предизвикателство. Ето защо а, ви предлагам да се използва финансирането на безко равнище по-скоро за проекти на европейско равнище или кластери от проекти, а не да се финансират отделни МСП и обратното. На местно равнище МСП би трябвало да получават подкрепа от съответните фондове, които се отпускат на това равнище. И последното предизвикателство е устойчивостта. Разбира се, ние сме федерация на велосипедисти и за нас устойчивото развитие и устойчивия транспорт са много важни. Честно но не съм убеден, че това е критерий за подбор, но разбира, че в някои случаи се оказва важен фактор. Но то по-скоро бих искала да подчертая колко важна е економическата устойчивост. Ако погледнете за европейските проекти, много често се търсят все нови и нови идеи, особено на трансгранично равнище. Нови проекти, нови марки, на никой не му пука какво се случва, като приключи проекта. А според мен е много опасно, защото ако погледнете как се разработват новите идеи и новите марки, как те оставят устойчиви на пазара, може би трябва да се излезе от този модел да се създават нови брандове и нови модели на всеки няколко години. Това е един много опасен подход, който според мен не трябва да се насърчава. Би трябвало по-скоро да се инвестира в стратегически проекти, а не непрестанно да се търсят нови е, идеи за проекти и нови брандове. Това би бил един много по-устойчив подход и съответно възвръщаемостта на инвестициите ще бъде доста по-голяма за туризма като цяло. Съжалявам, ако бях малко по-критичен. Надявам се да е, започнем един хубав дебат в края на изслушването. Благодаря ви за вниманието. С радост ще ви дам повече подробности по всички тези теми, ако проявите интерес. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Но ние по принцип не каним само а, хора, които са съгласни с нашето мнение и ни хвалят. Им искаме и хора, които да ни критикуват, за да избегнем повтарянето на същите грешки за бъдеще. Така че всяка една, всяка една позиция и всяка една критика ни е полезна. Изабела Делмонте. Монте. Искам да кажа няколко думи по предишния панел. Чом un генерале, generale волево volevo Нещо общо да кажа за стратегията. Фондовете, според мен, трябва да бъдат директни. Нашите политики много често са регионални. Но, ако искаме да станем първа дестинация в света за туризма, трябва да се координираме, трябва да бъдем достатъчно силни, да имаме ясно послание, да имаме ясни указания на европейско ниво. За фондовете Косме. Благодаря на господин Кораца за това, което каза това, което прави на ниво ком комисия, тези фондове са много важни. Отбелязвам, че има конкретни резултати, свързани с познаваемостта. Ако говорим за малките и средни предприятия, да, има много професионалисти, има много дружества, които занимават с писане на проекти, но е хубаво да има първо виждане или първа идентификация на възможностите за инвестиции. Това е изключително важно. Нещо като пътна карта. За информацията съм съгласна. Трябва да има постоянна информация, особено когато говорим, например, за Китай. Е Китайският турист трябва да имаме езиков подход към него. Не само английски да му говорим. И също така трябва да има пряка оферта. Не трябва само да пристигат общи групи, а и по един. Е, а що се отнася до китайския пазар, също трябва да имаме ясна стратегия и да има преки полети до Китай, тъй като това е много силен елемент, за да може да пристигнат китайските туристи в Европа. Креативната индустрия. Трябва да има нови възможности, тъй като нашите нации ги предлагат. И след това да, нещо по-общо по отношение на достъпността. Има ли възможности фондовете да има по-голяма видимост на сайта Например, тези проекти, които трябва да се предоставят и да събират средства. Опитах се да намеря сайта, да ви кажа, нищо не намерих а, до конкретния сайт и конкретната интернет страница. Така че, е, за да помогнем малките и средни предприятия, които искат да се възползват от средствата, трябва да им дадем и сайт. Сайт, който да е по-достъпен, за да могат да стигнат до информацията за интересованите. Danke sehr. Jetzt die Klun. Благодаря ви. Госпожа Клон. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на двамата ни гости. Благодаря и на господин Бодор. С пълно право казахте, че има хора, които могат да се възползват от финансирането, но за тях това е един достъп до финансирането си истински лабиринт. Те не знаят как да преминат през него и сте прав, трябва да се опростят процедурите. а не постоянно да се променят програмите. Няма нужда постоянно да откриваме топлата вода. Мисля, че вашият принос беше много ценен. Интересно беше казано от госпожа Нунес. Много информация ни предоставихте. Питах само колко региона точно представлявате. и също така дали има обмен на информация на хоризонтално равнище между регионите, МСП в отделните региони. Сигурно имате много богат опит. И да се използва средства от EFSI, от Космо и от другите фондове, които са на разположение колко точно региони, региона представлявате и как точно те си обменят информация? Благодаря, господин председател. Да, наистина много интересни неща чухме от нашите оратори и наистина има много проблеми, които съществуват отдавна в този сектор и които ги решаваме. Е, разбира се, Европа трябва да се възползва от своята от своето разнообразие, от цялото богатство, разнообразие на държави, членки техните региони. Да, разбира се, няма нужда да се инвестира на нивото на Европейския съюз, защото това е един успешен сектор – както и други сектори, които са успешни. Няма да говоря повече за това, защото казвам, че трябва да се инвестира само в определени конкретни аспекти. Що се отнася до сегашната ситуация с банковите услуги, виждаме ситуация, когато регионалните банки с пестовните каси – които имат и задълженията да обслужват територии. Това включва и социални задължения. Виждаме, че всичко това се разпада. В момента имаме огромна концентрация в банковия сектор. И малките и средни предприятия в момента губят работни места и те биват насочвани да работят в селските райони, обаче те не могат да работят пълноценно, защото нямат необходимото финансиране. Европейската инвестиционна банка изисква от нас да се концентрират, да се объединяват проектите, защото иначе малките средни предприятия не могат да се организират и Европейската инвестиционна банка казва, че трябва да се объединяват, така че да създаде едно голямо, малко и средно предприятие. Имам тук доста съмнения за тази идея. Трябва да се помисли за наистина малките, малки и средни предприятия, които създават свързаността и сближаването между териториите госпожа Нунис и господин Подор, искам да ви попитам как да се намерят формули за това да се осигури достъп до финансиране от средства на Европейския съюз с европейска добавена стойност, с европейски ценности. Имаше наскоро семидар е по Хоризонт 2020 година и Там имаше големи фирми, които искаха финансиране от Европейския съюз в размер на 50 и повече процента. И това са големи фирми. Вие, господин Бодор, говорихте за фиксирана сума, с която работи вашата федерация – но ние имаме една много неустойчива ситуация с много въпросителни. Е, разбира се, в рамките на ОСП също се отделя внимание на селския туризъм, но има много рискове за загуба на пари. Но нека да не забравяме, че в туризма може и се извличат достатъчно големи печалби и възвръщаемост на инвестициите. За това определено можем да се насочим към европейски формули. Ние всички признаваме, че този сектор може да създава заетост, може да популяризира марката Европа, може да се развива и допринася за развитието и ние в един момент отричаме необходимостта от финансиране на конкретни аспекти в този сектор. Трябва да използваме творческия потенциал в този сектор и трябва да утвърждаваме това огромно многообразие, което е нашето богатство. Бих искал да помоля комисията да положи усилия за това да станат по-видими конкретните аспекти на финансирането от Европейския съюз, защото много често това е финансиране е невидимо, което всъщност е много жалко. Много ви благодаря. Госпожа Майснер има думата. Благодаря ви. Благодаря за презентацията. Извинете, че не можах да присъствам от самото начало. Това е защото работих в друга парламентарна комисия. Към последния оратор. Вие казахте, че няма нужда непрекъснато да се изобретява нещо ново. И че трябва да се измерва успеха на финансирането с успеха на крайния резултат. Да, разбира се, понякога няма нужда да се финансира нещо, което функционира без да има нужда от помощ. Вие говорихте за огромната бюрокрация, но ние не вярваме, че е необходимо да наистина човека да попълва всички тези бумаги, за да стигне до средствата от европейските фондове. Разбира се, трябва да се избягва всяка възможност за злоупотреби. За това, какво конкретно бихте предложили, за да се упрости целият този процес? Благодаря ви, господин Нилсън. Благодаря ви. Последният оратор потвърди това, което вече казах, а именно, че развитието на туризма трябва да средоточава върху местното и регионалното ниво. За това призовах към доклад по собствена инициатива за значението на туризма за регионалното развитие съвместно с Комисията по регионално развитие на Европейския парламент, защото наистина регионите трябва да средоточат върху туризма. Защото ако регионът реши, че туризмът е стратегически сектор, региона трябва да разработи, да развие знанията, експертните умения, трябва да може да разработи план – ако проучим ситуацията в 50-те най-успешни региона в туристическо отношение в Европа, можем да видим какво те са направили, какво е било успешно и имаме какво да научим от тези региони. Това би било много полезно, защото бихме могли наистина да знаем точно в какви експертни знания умения да инвестираме. Сега за бюрокрацията. Много хора казват, че европейското финансиране е свързано с много бюрокрация, обаче малките и средни предприятия могат да се обединят и заедно с регионите или общините да се объединят за да кандидатства за по-големи проекти. По този начин, чрез обединяване на ресурсите, се намалява и бюрокрацията. По-голямата част от бюрокрацията не е създадена от институции на Европейския съюз, а от държавите членки. Така че трябва да се обърнем към държавите членки. Трябва на тях да им кажем да намалят бюрокрацията и бумащината. Защото на регионално и на местно ниво имаме нужда от упростяване. Дам думата на себе си. И може би после господин Корац още говори на това. Господин Бодор, вие казахте, че туризмът има нужда от подкрепа. А госпожа Мейснер каза, че ако нещо е успешно, то няма нужда от помощта. Например, видял съм пътища, които минават покрай Дунава през Сърбия. В един момент сръбското правителство реши че трябва да се удължи този маршрут и дори да се подобри този маршрут. И дори да се сложат билбордове, но хората не бяха доволни от тези рекламни билборда, защото те искаха да се наслаждават на пейзажа. 30 хиляди са туристите годишно и това е след като бяха махнати тези билбордове. Това беше значително увеличение в сравнение с 5000 преминаващи коли. Също така в Польша има пътища, които са с огромно протежение – но някои участъци са толкова лоши, че човек не може да мине 3 км за по-малко от 3 часа. Разбира се, много е хубаво да се ползват колела, но е необходимо да има целево финансиране. Разбира се, не трябва да слагаме ембарго върху финансирането за туризма, но разбира се, не трябва да смятаме, че само туризма трябва да се финансира. Наскоро бях в Айзенштадт и една жена в общината ми каза, е, че не подават никакви заявки за финансиране, защото е толкова сложно да се подават заявки за финансиране от Европейския съюз, че предпочитат сами да се финансират. Мисля си, че това е несправедливо и нарушава принципа на равнопоставеност. Европейската комисия трябва да помисли как да преодолее този проблем защото не може малките предприятия, малките общини да не могат да си позволят да подават заявки за финансиране, защото това е толкова сложно, докато големите предприятия подават заявки и получават финансиране. Давам думата на нашите оратори. Първо госпожа Нунис. Да, ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Ние обединяваме 31 региона също така 28 университета, различни мрежи, които се занимават с туризъм. Организираме обмен на примери за добра практика. За това как туризма може да извлече полза от финансирането Европейския съюз. беше особено сложно за нашите членове, защото те основно са оператори на регионално ниво, да разберат разликата между правилата през предишния и сегашния програмен период, но видяха, че е необходимо да се направи стратегически избор, като туризмът да бъде изтъкнат като стратегически приоритета и в момента всички наши членове пряко участват в управлението на средства от Европейския съюз или поне успяха да включат частично спецификата на туристическия сектор и да получат съответното финансиране. Сега продължава дейността по наблюдение за изпълнение, за това обменяме добри практики. Имаше една история за това как организирахме една кръгла маса и господин Волф беше там и той говореше за това колко регион са включили туризма в своите стратегически планове и когато аз попитах участниците колко от тях, от техните региони са включили туризма в своите стратегически планове, само членовете на нашата организация вдигнаха ръка. Така или иначе препоръчваме в допълнение към дейностите за максимизиране на инвестиции в туризма, имаме нужда от повече пряка подкрепа от Брюксел. Е, е, туризъм наистина е достатъчно устойчив, независимо от тежката ситуация, но това не е основание той да не бъде финансиран но наистина ние можем да предоставим конкретна информация, примери от конкретни региони и много бихме искали да се направи задълбочено изследване на най-добрата практика за това как да се използват до максимум добрите възможности, чрез това туризма да бъде включван в стратегическите планове на регионите. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Бодов. Много благодаря. Ще се постарая да средоточа върху два основни въпроса. Първо, защо инвестираме пари от публичния сектор и от, от кога и до кога ще го правим? Първо, защото има конкуренция на глобалния туристически пазар. Европа беше световен лидер, обаче ситуацията се променя и дори нашата малка, но растяща област, велосипедният туризъм, виждам, че имаме държави, които инвестират в различни туристически оферти, свързани с велосипедния туризъм, инвестират в създаване на дълги велосипедни маршрути, така че трябва да сме конкурентни. Мисля си, че още е по-важно това, че има един конкретен въпрос в сферата на туризма, който го отличава от други сектори. При туризма инвестициите и разходите много често се реализират от различни участващи страни в сравнение с осъществените ползи и печалби. Например, бяха споменати тук велосипедни алеи, маршрути, по-дълги маршрути за колела. Ако дори една част, един участък от целия маршрут липсва или в лошо качество, всички общини, например, които се намират по протежението на този велосипеден маршрут, страдат. Така че виждаме, че разходите, инвестициите могат да бъдат реализирани на едно място, докато печалбите могат да се извличат на друго. Затова имаме нужда от публични инвестиции имаше и друг проблем, който беше поставен. Няма да говоря подробно, но, например, що се отнася до разходите за пътуване, аз мога да си запазя самолетния билет или билета за влака и да получа по-ниска цена. Мога да го направя в последния момент и ще платя по-висока цена защо да не въведем една фиксирана такса, защото знаем приблизително колко ще струва пътуването. И що се отнася до човешките ресурси, ние напрекъснато попълваме отчети, отчитаме с това колко часа или дни сме работили, колко хора са били ангажирани. Да, ние можем да докладваме за това колко дни сме работили по даден проект, но не и да се отчитаме за всеки час и да казваме всяка една задача и да видим колко е било платено за социално осигуряване и е, тогава също така, примерно при много международни участници, счетоводителя трябва да знае какво е социалното осигуряване в различните държави. И що се отнася до публичните разходи? Кой знае колко струва един километър велосипедна еле или велосипед на марш... велосипеден маршрут в различни държави? Никой не сравнява инвестициите на единица и дали цените са реалистични, когато се намира инвеститор. Никой не проверява това. Мисля си, че е важно да има ценова подкрепа за определени инвестиции и инфраструктура по стандартизиран начин и да стремим към повече стандартизация, а не да гледаме кога и как е била отправена поканата за възлагане на обществена поръчка, колко са били оферентите и т.н. Мисля си, че това е по-важно. Господин Кораца. Die Lust darauf zu antworten. The floor is Искате ли да отговорите? Sur, euh, sur, la, sur la consistance du budget. По въпроса за бюджета на Косме, съгласен съм, че би трябвало да има повече средства в бюджета на Косме, заделени за туризма. Вярно е, но такива бяха решенията взети в рамките на многодишната финансова рамка. Сега вече в Генерална дирекция ГРО има и вътрешен арбитраж, вътрешно споделение на средствата, което пък става още по-сложно, защото, както знаете, предприятието, което отговаря за управлението на Косме, беше създадено съвместно с DigiMarkt, което пък допълнително натовари бюджета. сега, както вече казах и в спитълното си изказване, Косме има, играе ролята и на бюджетна координация. Той трябва да насърчи а, бюджетни средства с а, от, от други фондове. Затова и толкова добре работим с НЕСКО, защото на фактика възстановяваме връзката с а, другите компетентни генерални дирекции. Имаме прекрасно сътрудничество с генерална дирекция Маре, Речи, Агри и с генерална дирекция Заетост. Дадох а, пример с 800 хиляди евро от бюджета на Косме, които бяха използвани за мобилизиране на 4 милиона евро от Еразъм Плюс. Има и други подобни примери. И ако за бъдеще парламента и съвета решат да финансират истински бюджет преки помощи за туризма. Аз съм най-щастливият от това решение, но междувременно работим с това, с което разполагаме. А имаме нужда от повече видимост и повече яснота за наличните възможности финансиране за операторите. МСП могат да се възползват от Косме, дори когато са наистина малки, защото по принцип Косме се използва за програми, които предвиждат асоциации на МСП. Така, например, ако се организират срещи между предприятия в представите на предприятия от Европа и Китай в Китай, срещите не са на равнище МСП, а са на равнище асоциации на хотелиери или на други. И тук вече се вижда прякото въздействие на Косме за МСП, макар че това не е много видимо толкова лесно. Също така ми се струва, че наръчникът за фондовете показва и колко сложна е системата и очевидно сред приоритетите на комисията би трябвало да бъде опростяването. И доколкото знам, заместник председател на комисията Тимерманс работи именно и за това, чрез упражнението за установяване на пригодност, рефит и т.н. нататък. Въпросът за интернет страницата Изабела е права. Нашия вебсайт не винаги е много лесен за употреба, но пък работим и в с сериозни ограничения, защото Генерална дирекция за етост определя какви да са критериите. Не е много лесно да имаме един прост вебсайт за тероризма. Благодаря ви. Danke sehr. Благодаря. Hätten wir dann unsere Tourism Task Force beendet? И така стигнахме до края на нашата специализирана група за туризма. Е е Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите оратори. Те бяха прекрасни. Малко ме изненада коментара за синия картон който исках да предявя на колега Майстер. Просто повторих мантрата, която непрекъснато чуваме за туризма, че той има нужда от финансиране. В Хоризонт 2020 не виждаме необходимост да се финансира Байер или Ролс-Ройс, които печелят милиони и милиарди. Трябва да сме последователни. Туризмът се развива добре и понякога не обръщам внимание на някои важни неща. Необходимо е да има модернизация, много неща са необходими, но ние планираме бюджет, от който се финансират неща, които са много по-малко важни. За това моля, все пак отчетете това, този предразсъдък. Господин Ферхойн ми казваше, ще трябва да се подкрепя туризма. Да, добре, е, но все пак е, синята карта е само за една минута. Да, наистина, само за 30 секунди ви дадах думата, но Гизина Майстер, да, не искам да осложнявам нещата, не искам да кажа, че не трябва да се дават средства на туризма, не исках това да кажа. понякога проектите са толкова успешни, че въобще нямат нужда от подкрепа и тогава може да подкрепяме други сектори. Разбира се, че вътре в туристическия сектор, да, съгласна съм, няма нужда да се вземат парите от туризма. Stelle fest, im letzten Moment haben wir drei alle noch eine gleiche Meinung gehabt, sogar mit Adam Bodo. Виждам, че всички сме съгласни в крайна сметка, което е прекрасно. Благодаря ви за въпросите, благодаря за отговорите, благодаря на ораторите за това, че дойдоха и отговориха на нашите въпроса, благодаря на всички депутати и на онези, които ни слушат, онези, които дойдоха тук в залата и благодаря, разбира се, на преводачите. Желая на всички приятна почивка и ще се видим отново след почивката. Нямаме точка разни, всичко най-хубаво. Следващото стане на 1 септември 2016 година в 9 часа тук в Европейския парламент. Благодаря ви и всичко хубаво.